коментари, съображения. В такъв случай одобряваме. Сега декларация 29 от 2010 година, внесена от Тициано Моти и Ана Заборска относно създаване на Европейска система за спешно реагиране срещу педофили и из Декларациите са подписани от необходимия брой депутати. Те ще бъдат публикувани съгласно член 123 от регламента. Ще фигурират